So, we are going to... Започваме заседанието на парламентарната комисия. Добре дошла на комисария Кирия Кидес. Предстоят ни три много важни теми в дневния ред. Разбира се, това не е приоритетен списък. Коронавирус, рака. Up to you for Uh, и стратегията от фермата до трапезата. Е, ще изслушаме изложението, след това ще дадем думата на координаторите за по 2 минути въпрос и 3 минути отговор. Заповядайте. Good morning. Uh, good morning everyone. Uh, honorable members of the NV committee, chair, I'm seeing, uh, seeing you, some of you so often that I feel that it's easier to use first name terms now, but I hope that this close cooperation uh, does continue over the next five years. I want to thank you for the invitation to be here today. And it... Това сътрудничество да продължи. Радвам се, че съм тук за тази размяна на мнения, както съм казвала многократно и не го казвам просто така. Тясното взаимодействие и диалога с парламента са много важни. Знам, че това е важно за всички нас, и за комисията, и за парламента. Аз самата бях парламентарист в продължение на дълги години, затова знам, че е важно да работим заедно. Най-напред искам да благодаря на всички, които ни почетаха с присъствието си на проявата за откриване на плана борба срещу рака. С тази проява изпратихме ясно послание, а именно в Европа искаме да предприемем решителни действия срещу рака. Броят на участниците в проявата, но най-вече енергията, която стана очевидна там, говорят за подкрепата за инициативата. Другата, трета важна причина, поради която проявата според мен постигна успех, е, че стана ясно, че ние се отнасяме много сериозно към мнението на гражданите. Тази стратегия е много важна лично за мен, както и за мнозина в тази зала по различни причини. В момента сме на етап диалог и консултации. Вие сте част от процеса. Искаме да чуем вашето мнение. И затова искам да ви помоля да споделяте тези мнения с гражданите, избирателите, защото ние искаме стратегията да бъде резултат от общи усилия. Ако хората не останат с впечатлението, че са част от тази стратегия, няма да постигнем успех. Никой няма самостоятелно право на собственост върху тази стратегия. Тя трябва да е собственост на всички. Докъде сме стигнали сега? Опитваме се да набележим най-важните мерки, които трябва да предприемем от ранната диагноза до превенцията, преживяемост и палиативни грижи, знания. Също така ще анализираме въпроси, свързани с преживяемост от гледна точка на дискриминация и заетост. Виждаме млади хора, които са преживели рак като деца и сега са изправени пред дискриминация, така че това е друг въпрос. Това е свързано с други приоритети на Европейския съюз. Изследвания върху рака в Хоризонт Европа, Европейската база данни, лекарствата. Така че това е подход, това е многостранен подход, в който всички страни са се взаимодействат. Подходът е ориентиран е, към хората и се надявам, че ви като парламент сте положили огромни усилия. За вас това е парламент. Има група депутати срещу рака. Доколкото знам, в тази, тази група е, има повече от 100 души членове. Сега е, въпросът е политически приоритет и мисля, че имаме уникална възможност да променим лицето на рака в Европейския съюз. Надявам се, ще успеем да постигнем това. Заедно с това и Паскал вече го спомена. Работим по стратегията от фермата до трапезата. Това е част от е, е, Зеления пакт. Е, тази стратегия е изтеглена за края на март. Тук ще влязат законодателни актове за подобряване на устойчивостта на хранителната верига хранителната система трябва да е по-неутрална, устойчива и по-позитивна от гледна точка на оценката върху околната среда и гражданите трябва да получат високото ниво на безопасност за храните, което очакват от нас. Гражданите не могат да приемат онова, което продължава от години. И имаме нужда от една среда, която да е лесно достъпна за гражданите, лесно достъпна и разбираема. Трябва също така да разберем и да отчетем е, услугите предоставени за е, фермерите и е, рибарите, които произвеждат храна и опазват океана и никой не трябва да остава с чувство, че е изоставен. И имаме нужда справедлив преход и всички да получат подкрепа. Стратегията ще бъде ориентирана към няколко приоритета. Първо намаляване на е, химическите пестициди, намаляване на торовете и антибиотиците. Няма да навлизам в повече подробности. Мисля, че, убедена съм, че ще има въпроси гражданите се вълнува от, вълнуват от тези въпроси и комисията възнамерява да определи реалистични срокове. Ще подобрим информирането на гражданите като етикети. Ще огледаме предизвикателствата, свързани с разхищаването на храни. И разбира се, ще има мерки, свързани с хуманто отношение към животните. За мен лично това е много важен приоритет. В подкрепа на този преход ОСП и политиката по рибно стопанство ще играят ключово значение. Ще работим в тясно взаимодействие с вас, за да осигурим осезаеми резултати за околната среда и економиката. Много, са, много е важно мнението на вашата комисия да се постигне баланс, така че аз ще изслушам всички е, гледища, ще се опитам да отговарям на вашите въпроси, но винаги съм на разположение за срещи, е, за да отговорим е, на въпросителните. Сега няколко думи за коронавирус огромно предизвикателство. Ситуацията се променя със всеки изминал ден и това, което казваме, е, трябва да се възприема като отнасящо се към една динамична ситуация. На извънредния съвет на министрите по здравеопазването аз казах, че има нужда от координация и взаимодействие, тъй като вирусите не познават граници. Нашият отговор също не трябва да а, бъде ограничаван от държавни граници. Държавите членки реагираха много добре сега. А, засилваме усилията за подготвеност. Аз вече казах, че ще подпомагаме съвместни е, обществени поръчки за лични защитни средства и работим за осигуряване на наличност и достъпност на лекарства в Европейския съюз. Работим с Европейския център за превенция и профилактика на заболяването, следим изследванията върху ваксината и е, осигуряваме подкрепа чрез механизма за гражданска защита. Също така подкрепяме инициативата за извънредни е, лекарствени средства. Проведах среща с китайския посланник с подкрепата на механизма за гражданска защита 18 тона медицинско оборудване бяха предоставени на Пекин. Ние трябва да подкрепим усилията на Китай, ако искаме вируса да бъде ограничен. Усилията са на глобално ниво, така че е много важно да обърне внимание на мерките на отделните държави членки, но усилията ни трябва да излязат извън пределите на Европейския съюз. Коронавирус е, е пример за значението на партньорството на ниво Европейски съюз. Като комисар мога да кажа, че до сега нивото на координация е добро, но тъй като ситуацията е динамична, ние а, трябва да следим а, фактите а, и да а, сме подготвени да реагираме а, на а, събитията. Благодаря ви. Започваме с. А, ко... Петър Лизър за НП. На екрана не излиза времето, за това аз ще ви а, ориентирам а, кога ще изтече времето. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. напред бих искал да ви благодаря за чудесното мероприятие, което се състоя тук в пленарната зала преди две седмици. Както с пълно право казахте, много беше положителна енергията на това мероприятие и се надявам тя да се канализира в конкретни действия. Усилията ни трябва да се задълчат преди всичко върху пациентите. Те трябва да са в центъра на интереса ни и в края на процеса трябва да постигнем истински успех, а именно по-добро лечение на рак, по-големи шансове за преживяване на болестта. И също така, за да можем да помогнем на пациентите, трябва преди всичко да поставим в центъра на интереса си и юристите. Защото именно те могат да ни кажат как, с какви възможности разполагаме съгласно договор за функциониране на Европейския съюз и от какви мерки би следвало да се въздържаме. Не искам в крайна сметка да дадем безкрайно много насоки на държавите членки, но не разполагаме с инструмент за прилагане на тези а, съвети. Европейския съюз може да направи доста повече от това просто да дава насоки на държавите членки. При спомнете какво стана, когато забранихме рекламата на тютюневи изделия вътрешният пазар. Тогава всъщност ни казаха, че ще може да направим работа с но така че има доста какво да направим. Не бива да ни подценявате. Питам се също така дали не може да направим повече и за подкрепа на преживелите рак от това, което в момента ни се струва. Вторият ми въпрос е свързан с а, недостига на лекарства. Това е проблем, с който, който сме изправени отдавни, но от, с появата на новият коронавирус COVID-19 положението само се влуши, така че бих искал да се замислим заедно по тази тема само с Европейската комисия. Благодаря, Петър. Две минути и 4 секунди. Peter is putting pressure on me here, uh, but uh, thank you, Chair, and uh, thank you, Commissioner, for... Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар. Най-напред искам да кажа, че много се радвам на вашата ангажираност за по... да победим рака. Също така искам да кажа, че казаното от вас за коронавируса е много ценно. Искам да кажа това, което всички казват. Трябва да сме готови да обменяме информация. Това, което правите е, е като научни изследвания е много добро. И също така по отношение на трети страни, така че продължавайте за тази работа. Дръжте ни в течение. Погрежете се министрите на здравеопазването да бъдат подготвени. Сега искам да се върна на плана да победим рака. Какво ще предприемете по отношение на причините, причинителите на рака, имам предвид алкохола, а именно връзката между рака и е, ежедневната изложеност на химикали и веществата, смущаващи ендокринната система. Ще работи в тясно взаимодействие с Генерална дирекция околна среда, е, особено като имаме предвид предстоящата стратегия за устойчивост на химическата промишленост. Също така веществата, смущаващи ендокринната система и хоризонталните аспекти. Имам предвид стратегията от трапезата, от фермата до трапеза и други как да се направи така, че веществата, смущаващи ендокринната система, са обект на хоризонтални усилия? Това е сериозен проблем за Европа. Виждаме, че нашите граждани страдат заради тези вещества и ние трябва да предприемем повече усилия. Сега от групата на Обедини Европа. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Присъединявам се към казаното от колегите и ви благодаря за това, че започнахте консултации по плана срещу рака в парламента на 4 февруари успяхте да се уверите в ангажираността на много голям брой от нас и по-конкретно работната група за борба срещу рака. Споменахте приоритетите, превенция, достъп до качествени здравни услуги, споделяне на данни, реинтеграция подпомагане в края на живота и справяне с болката. Имам конкретни въпроси. И на етапа на консултацията искам да говоря за пари. Първият ми въпрос е свързан с финансирането. Бихте, бихте ли ни казали на този етап какви са източниците за финанс, на финансиране на плана за борба срещу рака? Ние в комисията говорихме за необходимостта от бюджетна поправка, докъде са стигнали нещата в рамките на преговорите по МФР. Каква е вашата идея за борбата срещу рака? Бихте ли ни казали, бихте ли ни дали идея за приблизителен временен бюджет? Вторият ми въпрос е свързан с, с взаимодействието между Хоризонт 2020 е, е, и плана срещу рака. Мисия Европа ще бъде ориентиран само към рака ли? Двете инициативи ще бъдат ли управлявани заедно и ще работят ли в взаимодействие? Минута и 53, чудесно. от името на идентичност и демокрация. Сега благодаря. Господин председател, госпожо комисар, получихме потвърждение в вашите думи, че възнамерявате да насърчавате потребителите да се хранят здравословно. Намерението е похвално, но нашето, нашето притеснение, че това може да се превърне в задължение. Много в етикетите, на, на етикетите на храни, влизащи от, от трети страни, не са описани всички съставки. Представени се единство, като е, схемата Nutri-Score не не съответства на е, регламента на Европейския съюз, е, свързана с непреднамерената информация. Потребителите би трябвало да разполагат с точна информация за съдържанието. Всички ние сме съгласни с това, че има нужда от последователни правила, за да отговарят на притеснението на гражданите за храните, които купуват, защо трябва да приемем на схема, която е спорна, след като имаме вече схеми и то много добри от тези, които са по-добри от френските. Италия представи една схема, според която хранителната информация не е представена с цветове е, или като положително или отрицателно. Е, графичната форма е неутрална и е, потребителят може да разбере значението на тези храни. Може би трябва да се проведе дискусия между страните, за да се постигне общо решение. Възнамерява ли комисията да проведе изследване върху въздействието или па смятате ли да приемете задължителната система за етикетиране на nutri От името на зелените, благодаря. Госпожо комисар, в пътната карта от фермата до трапезата, вие цитирате доклад, според който температурата ще се запази на безопасни нива, ако не се промени начина по който се произвежда храна. Зарадвах се, като го прочетах, но не разбирам как можете да кажете, че бъдещата ОСП ще стимулира фермерите да дадат принос към климатичните цели и стратегията от фермата до трапезата ще допълни тези усилия. Като депутат, участващ в сегашната реформа на ОСП, трябва да кажа, че в най-добрия случай това е оптимистично. Също така формулировката за модела промени. Новата ОСП си остава, си остава всичко по-старому а не, не осигурява онези промени, за които настояват фермерите. В предишната ОСП имаше мерки да насърчат фермерите да намаляват емисиите и за опазна околната среда. Емисиите през 2017 година бяха на същото ниво, както 2005 година. Нивото на биоразнообразие, качеството на почвата са се влошили, Заедно с това Малките ферми изчезват с тревожни темпове. Това означава, че ОСП не функционира. Нито за фермерите, нито за потребителите. От, трапезът, от фермата до трапезата няма, ще бъде безсмислена, ако остане само на думи. Трябва да имаме нужда им от мерки и в областта на рибното стопанство имаме нужда от промян. Още няколко секунди, ако обичате. Стратегията трябва да съответства на амбициите на Зеления пакт и как може да, как, как ще се осъществи това без добра оценка на ОСП. Като комисар, докъде ще анализирате ли системата за производство на храни? Ще настоявате ли за нужните промени? Госпожа Копчинска от името на ЕКАРЕ. Госпожо комисар, запознах се с Европейската пътна карта за борба срещу рака. Борбата срещу рака е, рака е тема и на е, среща, която споменахте. Аспектите на тези мерки са е, ориентирани и към оказване на подпомагане на лицата по време на заболяването и след това борбата срещу рака предполага модел, в който пациентът е в центъра на системата. Достъпа до онкологични грижи и модерни лекарства трябва да се гарантират за всички граждани, независимо от това къде живеят. Ето защо аз бих искала повече уточнения за създаването на център за изследване върху рака той е, ще бъде баз, банка от знания за методи за превенция и лечение. И това би било е, добро, добър инструмент за подпомага националните планове. Но как точно ще се осъществява този център? Имам още един въпрос. Инфраструктурата в е, по-бедните страни е, как ще могат те да участват в Хоризонта 2020, по-конкретно третия стълб. Европейската комисия е, предвижда ли и разпределение на средствата, така че по-малко напредналите страни е, да могат да се възползват същите възможности, предвид клинични изпитания нататък, по-нататък. по по нататък Средствата за превенция ще бъдат ли на същото ниво? Комисията ще направи ли всичко, за да се балансират инвестициите? И последно изречение. Какви са предизвикателствата, освен финансирането, при създаването на онкологичната мрежа? Благодаря за вниманието. Госпожа Конечно от името на Обединената левица. Уважаеми колеги, госпожо комисар, благодаря ви за присъствието. Темата е много актуална и искам да кажа, че в четвъртък, е, че в събота ще се проведе Денят на редките заболявания. Предвидели сме редица дейности в тази връзка. Е, Вие споменахте борба срещу рака. Мисля обаче, че има потенциал за изследвания върху редките болести за мисля, че Европейския съюз трябва тук да бъде пример за съвместна дейност. Бихте ли ни бихте ли споменали за... Тук бих искала да спомена законодателство, подкрепено предишния мандат. Хвили можем оправду zajistit то, аби... ако ХДА бъде подкрепено на европейско ниво, ще можем да направим така, че пациенти, които имат рак или рядка болест, да получат достъп до лечение. Не е приемливо да не осигуряваме лечение. Понякога пациенти във Франция или Германия и получават по-добри, по-добро медицинско обслужване, отколкото в източната част на Европа. Какво мислите по този въпрос? и какво ще предприемете за приемане на законодателство, така че това да се реализира на практика. Освен това, аз мисля, че колегите е, искат да участват в процеса. Благодаря за въпросите. Една част от въпросите бяха за рака, други за стратегията от фермата до трапезата. Thank you very much for that first... Благодаря ви за този първи тур от въпроси. Не знам дали ще мога да ги, об... да ги обединя в пакети, защото не така гледам на здравеопазването. Аз гледам на здравеопазването по хоризонтален начин. И също така не мислим, че можем да пакетираме въпроси като рака или э, стратегията от фермата трапеста. В противен случай ще се върнем отново до проблемите, кои... с които се сблъскваме. I want to, I want to... Ще започна с някои от поставените въпроси. Разбира се, няма да успея да отговоря на всички въпроси, но ще се опитам да се върна отново на темата, ако не успея да отговоря сега. Първо бих искала да, да повторя отново основните си принципи на работа. Някои от вас с пълно право спомена, че гражданите и пациентите трябва да са в центъра на стратегията ни. Мисля, че няма съмнение в този факт нито за вас, членовете на Европейски парламент, членове на тази комисия, нито за мен като комисара отговарящ успешното здраве. Това е основният приоритет. И ако не започнем с а, нужната добра воля да поставим гражданите и пациентите в центъра на стратегията си, няма как да постигнем съществен напредък. Много е просто второ място. Ще опитам да отговоря на въпроса дали нашата стратегия ще се съсредоточи върху пациентите. Да, ако в нещо могат да ме обвинят през последните 20 години, то е, че прекалено много се съсредоточавам върху пациентите. Това няма сега да се промени. Но трябва също така да се стремим към постигане на доброто равновесие в мерките, които предлагаме. Петър Лизе спомена от нуждата да канализираме цялата енергия, която се усещаше в залата при лансирането на кампанията. Ще споделя нещо с вас. Моето усещане след това събитие беше много голям заряд от положителна енергия, но на другия ден се събудих с усещането за огромната отговорност, която носим всички нас. Много са високи очакванията по отношение на борбата с рака и трябва вече да постигнем конкретни резултати още от първия ден и вече започнахме. Не само с с срещи с заинтересованите страни, но самата аз лично ще получавам сведения на всеки две седмици, ще им провеждам заседания за информация на всеки месец, за да видим какво се случва с този план. Дали ни трябват правни експерти, не мога да кажа в момента. В държавите членки се върши много добра работа в момента, но трябва да видим къде все още има проблеми и тук вашата обратна връзка от вас страна ще ни е много полезна. Благодаря ви за коментарите за коронавируса и равнищата на подготвеност. Напълно сте прави. Затова от самото начало смятах, че трябва да действаме проактивно. И всеки път, когато се съобщаваше нещ... с, с, съжаление новината за смъртни случаи на територията на Европейския съюз. Незабавно се свързвах с министърът на здравеопазването на съветната държава да питаме дали се справят всичко, имат всичко, с, с, от което имат нужда. И това значи по-активен подход. От самото начало да се опитаме да подобрим действията си, да сме на висотата на предизвикателството, на което те се появят. И от тази гледна точка протегнаха ръка към всички министри на здравеопазването, поне в държавите, членки, които са потвърдили смъртни случаи пред съвета по здравеопазването. Споменахте стратегията от фермата към, до трапезата за пестицидите и разбира се за веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Както вече казах, плана за борба с рака и стратегията от фермата до трапезата няма да са две отделни инициативи. голяма част те ще работят с полезни взаимодействия, защото голяма част от действията ни са свързани с превенцията. Както знаете, веществата, нарушаващи функционирането на еднократната система са много голяма тема. Много мнозина от вас са доста по-добре запознати с темата. Аз все още се запознавам с нея. В момента тече оценка на пригодност на законодателството. Разгледаме също така и директивата за разрешаване на пестицидите, биоцидите. ЕФСА в момента подготвя оценката и трябва да намерим нов метод за оценка на други вещества и материали. Голяма част от а, безпокойствата засягат и други генерални дирекции, като например материалите съдържат се в а, играчки или друг вид а, потребителски стоки. Също така съм наясно, с рисковете от евентуално натрупване на различни вещества или те нареченият ефект на коктейла. И това не е лесно, но се, се опитваме да видим как можем да разгледаме тази опасност. Някои споменаха въпроса за финансирането на плана за борба с рака. Да, с право споменахте това свое безпокойство. Често се правят чудесни планове, но не се предоставя нужното финансиране. Но в случая ще бъде на разположение финансирането. Чухте го от самата госпожа Фондерлайен. Мисията за, за научно-изследователска дейност по отношение на рака ще бъде финансирана от Хоризонта Европа. Така че няма да работим а, изолирано, ще работим заедно с Хоризонта 2020, ще има финансиране от Европейски социален фонд и от фондовете с цифровизацията, тъй като електронното здравеопазване ще е много важно. Не мога сега да ви дам конкретните суми, но мога да ви кажа, че тъй като темата е приоритетна за Европейската комисия, съм убедена, че ще бъдат заделени нужните средства за постигане на резултати в стратегията за борба с рака. Колкото разбрах от въпроса на колегата от Италия, беше на въпрос за етикетирането в стратегията от фермата до трапезата ще засегнем и този въпрос, но трябва да стане много ясно, че преди всичко трябва да се придържаме към основният принцип. А принципът е, че потребителите имат право на ясна информация за съдържанието на стоките, които купуват. Така че не мога от сега да ви кажа какво точно ще изберем като форма на етикетиране. Нутрискор е едната възможност. Сега разглеждаме други системи на текетиране, които се използват. Трябва също така да вземем пред факта, че трябва да се работи за хармонизиран подход между държавите членки. По този начин се гарантира по-добро качество на предоставената информация. Знам, че в някои държави членки има известни безпокойства с някои от тези а, с, системи за поставяне на лейбели на етикетите за по-лесно разпознаване на съдържанието, но ще обсъдим всичко това в рамките на стратегията от фермата до трапезата и ще спра тук по темата. Зеления курс и ОСП. Да, има притеснение в това отношение, но искам да стане съвсем ясно, че ОСП трябва да е амбициозна и да се стреми към постигане на резултатите, заложени в зеления курс. Сега изготвяме анализа, който поиска от нас Европейската комисия за мястото на ОСП в зеления курс. Някой ме попитахте дали ще настоявам за своите, своята ресор и му отговорят да, аз съм комисар отговаряща за общественото здраве, но преди всичко това е моята лична борба, така че мога да ви уверя, че стратегията от фермата трапезата ще е амбициозна, ще се сблъскаме с трудности, но моята цел е да защитя интересите на гражданите. Денят на редките заболявания. Знам, че днес съм Знам, че е проведено събитие, посветено на, това днес в Польския парламент. И между другото, има редки заболявания са чудесен пример за това какво могат да направят държавите членки, когато работят заедно чрез Европейската мрежа за референция. Тя дава възможност на пациенти да имат достъп до специалисти из целия Европейски съюз при диагностициране на редки заболявания и подобни инициативи безпълно трябва да бъдат подкрепени. Те доказват какво може да постигнем, когато работим заедно. Можем да постигнем много повече. Споменахте и те наречените HTA или технологии за здравна оценка или оценка на здравословното състояние. може да помогнете за постигане на резултати чрез оказване на повече натиск в вашите държави членки. Аз лично смятам, че трябва да постигнем повече напредък в, по това положение на Европейската комисия, тъй като оценката на здравните технологии е много важна за европейските граждани. Така че започнах вече да поставям с всички министри, с които разговарям, особено с онези, които имат особено големи притеснения в това отношение. Но когато спитаме да направим промяна на, на подосие, по което има за стол толкова дълго време, трябва да покажем какво е важно за нас, да проявим и гъвкавост и ние от Европейската комисия я появихме И също така да видим как можем да преодолеем резервите и а, с, се надявам, че ще успеем да постигнем някакъв напредък по оценката на здравните технологии. Очакваме също така и за напредъка за оценката за детските, за, за педиатричните лекарствени средства. Не знам дали успях да отговоря всички въпроси, но съм сигурна, че отново ще ми зададете тези, на които не успях. Благодаря ви. И без да обединявате въпросите в пакети, права сте, всички въпроси са свързани помежду си. И така преминаваме към вторият кръг от въпроси. Този път ще разполагате с по една минута и ще бъде много строг в спазване на времето, защото много хора са записали за изказване. Но ако не успеете да се изкажете, не се сърдете нито на мен, нито на секретарата, сърдете се на координаторите, тъй като не са ви записали предварително. Започваме отново с НП и с Джесика Бофаро. Благодаря, ще се изкажа на шведски. Цялата основната идея на стратегията от фермата до трапезата е цялостната верига на храната да бъде по-устойчива. Когато говорим за устойчивост, всички знаем, че един от основните проблеми е прекомерното употреба на антибиотици в европейското земеделие. То защо въпросът ми е какви конкретни мерки обмисля Европейската комисия в рамките на стратегията от фермата до трапезата по отношение на потребата на антибиотици в европейското селско стопанство. А също така и по въпросът за законодателството за лекарствените средства, смятате ли, че усилията са достатъчни за намаляване на прекомерната потреба на антибиотици или смятате, че трябва да се предприемат нови законодателни мерки? Благодаря ви. От името Рисия демократи думата има Мириам Дали. Благодаря ви, господин председател, благодаря ви, госпожо комисар. Бих искала да ви благодаря публично за готовността да обсъдим толкова широка палетка от въпроси. Конкретните ми въпроси. Първо, част от плана за борба с рака е създаване на общо пространство за обща база данни за общественото здраво и се питам как ще работи точно тази система, тъй като голяма част от държавите членки изобщо нямат такава обща база данни. Често те им съхраняват данните си в различни платформи, които са несъвместими по мъжта си. Така че ако държавите членки не разполагат с единна платформа за данните за общественото здраве, как можете да Споделят тези данни с другите държави членки. И последният ми въпрос, как е опасната комисия и държавите членки като цяло могат да гарантират, че лекарствените средства за редки заболявания, включително и за ракови заболявания, ще са достъпни до всички държави членки. Тоест, как може да гарантираме, че хората ще имат достъп до своето лекарство, където се намират в Европейския съюз? Благодаря ви. Господин Глюк има думата от името на Renew Europe. Благодаря ви, госпожо комесар. Аз лично към лекар винаги много се впечатлявам от а, ам, броят на засегнатите от вируса. Забележителни бяха мерките предприяти в а, Китай. А, е, буквално за няколко дни изградиха цяла болница, но не знаем дали а, китайските власти действаха уместно. Ние трябва да се дадем въпроса какво, как ние в Европа бихме действали. Не ме разберете погрешно. Съгласен съм, че правомощите по отношение на здравеопазването трябва да останат на висшето на, държав, на държавите членки, по отношение на хигиената и на превенцията. Смятам, че трябва да има повече помощ на европейско равнище, така че Европейският център за заразни заболявания трябва да има повече правомощия и повече финансови възможности. На второ място, в случай на криза бюрокрацията не бива да забавя излишно разрешението за пускане на пазара на лекарства. Така че трябва да се преразгледа не само от третата фаза, но и фаза първа и втора на процедурата, особено за лекарства, които са спешно необходими. Какво мислите по въпроси и какви мерки предвиждате? В случая с новият коронавирус става ясно, че в Европейския съюз имаме доста добро обществено здравеопазване като цяло, но можем и да го подобрим, така че нека да го направим. Благодаря ви от име, отново от името на НП. Госпожа Монсерат. Благодаря много, уважаема госпожо комисар. Поздравявам ви за Европейския план за борба с рака, както и за публичната консултация, което доближава заинтересованите страни до европейските институции и така се гарантира приобщаващо участие при изпълнението на плана. Искам да се спра на превенцията. Предложението на пътната карта, планът, това е много важен елемент. Но понякога забравяме за психическите заболявания, стреса и други, които могат да доведат до доста заболявания, включително до рак. Трябва да се борим срещу рака, срещу психическото натоварване, които са рискови фактори. Много е добре това, което се прави в това за поддържане на добро физическо здраве, за борба срещу заседналия живот, доброто хранение и прочее, но сега трябва да се обърне повече внимание на психическото здраве. Дали при тази а, холистична визия ще бъде обхванат и този елемент, за да бъде минимизиран риска? E Мадам ле комисар, Уважаема госпожо комисар, уважаеми господин председател, стратегията от фермата до трапезата по своето определение обхваща цялата хранителна верига. Взаимоотношенията между Производители и преподаватели обаче често маргинализират производителите. Освен това, целите за подобряване на хигиенната част на хранителната верига не биват да поставя под опасност малките фермери и малките и средни предприятия. Често те а, нямат разплатнощите средства, за да спазят предвидените мерки. Така че имам няколко въпроса към вас. Първо, как може да гарантирате, че тази стратегия няма да има негативни последици за 10 милиона малки земеделски стопанства. На второ място, как може да се гарантирате, че няма да постави в необръсвано положение малките производители и няма да засили позицията на монопола на големите? Frau Kommissarin. Благодаря ви, госпожо комисар. Както напълно казахте, по време на изслушването в Европейския парламент, европейските граждани искат да знаят какво купуват, когато закупуват своите хранителни продукти. Тук не става въпрос само за съдържанието, хранителни продукти, които се съдържат, но също така и за техническата обработка, която са преминали преработените стоки. Не винаги е ясно обаче въздействието на за, на животновътството върху околната среда. Не се взима предвид и опечатъка върху околната среда на внасяни от трети страни продукти, като домати или месо, например. Смятате ли да поискат от властната комисия да вземе предвид решението и резолюциите, които се приемат в Европейския парламент и да поискате включването на тези допълнителни информации за на етикетни продукти. От името на зелените думата има Петра Десутър. Благодаря ви, госпожо комисар, за присъствието днес в нашата комисия. Благодаря ви също така за много амбициозният план за борба с, срещу рака, който беше лансиран. Имам един въпрос за връзката между този план за с рака и стратегията от фермата до трапезата. Обещахте ни, че ще работите за намаляване на употребата на пестициди в Европейския съюз с 50%. Това е много амбициозна цел и е чудесна сама по себе си. Но вчера в много вестници беше публикувано проучване от когато показва, че има значителни опити за борба срещу нормите и за остатъчно е съдържание на пестициди в, внесен, в носените стоки. И заглавията на повечето вестници беше задната врата, през, през които ще влизат пестицидите. Така че как възнамерявате да засегнете този въпрос с, с големите дружества от канадските нещата, които, например, искат да запазят своята позиция на пазара на пестицидите? Благодаря ви, че има достатъчно въпроси за втория тур. And we one, a concrete question. Очакваме конкретни отговори. Иван се... ще се постарая да отговоря дали са конкретни или не. Вие ще решите. Но ще имаме доста работа заедно през следните месеци. Аз опитах да маркирам въпросите, които бяха поставени. Беше споменат въпроса за генетично модифицираните организми. Комисията работи по правна рамка, която се определя от парламента и съвета и решенията за разрешаване на модифицирани организми зависи от становището на органа за безопасност на храните САМ. Аз съм готова да обсъдим евентуални решения, така че системата за одобряване на ГМО да бъде по-ефикасна. Комисията ще следва за сега правилата, които са установени от законодателните органи. Както знаете, комисията предложи целеви изменения от законодателния акт от 2017. Държавите членки могат е, да кандидатства за опта-аут е, не само по законодателни съображения. Относно антибиотиците, това е огромен въпрос. Аз е, го включих в програмата Едно здраве, тъй като трябва да се гледа на този въпрос хоризонтално. Използването, а не злопотребата с антибиотици и борбата с антимикробната резистентност са много сериозни теми, ние целим на, да се постигне намаляване. Има законодателство, което се очаква да излезе тази година и да регулира използването на антибиотици върху животни. Но трябва да разгледаме този въпрос и от гледна точка на фармацевтичната стратегия. Така че и тук се налага хоризонтален подход. Е, европейско пространство за здравни данни. Едва ли някой не е съгласен, че трябва да предприемем стъпки напред за използване на европейските данни за цифровизация. Има предизвикателства, свързани с здравните данни. Ние трябва да следваме много строг етичен кодекс. Разглеждаме различни проекти в момента, за да се гарантира оперативна съвместимост между държавите членки. Както казахте, има някои държави членки, които са по-напред от останалите. Надяваме се, че до края на настоящата година ще можем да излезем с предложения. COVID-19 отново беше споменато. Относно сътрудничеството и научните изследвания, искам да кажа, че веднага след като се появи тази епидемия, 10 милиона бяха заделени за научни изследвания за търсенето на вакцина срещу коронавирус. Ние сме твърдо решени да подкрепим научните изследвания в тази област. Психическото здраве едно здраве означава човешко здраве, здраве на животните, здраве на растенията и психическото здраве е част от здравето на хората. Не можем да разделяме здравето на хората на физическо и психическо. Знаем, че различни други разстройства могат да окажат своето влияние, така както се наблюдава през последните години относно правилата на комисията, които са в полза на индустрията. Петра го спомена. Аз не искам да коментирам публикации в пресата. Може да се обсъждат различни сценарии, но мога да кажа едно. Търговските споразумения не променят нашето отношение към безопасността на храните подкрепата за индустрията ни няма да, подкреп... да промени отношението ни към безопасността на храните. а ще работи неуморно за защита на потребителите и за защита на околната среда. Как ще постигнем това? Не е въпрос на спорове или на битки, а по-скоро да сме убедителни, да разполагаме с научни доказателства, за да имаме солидни аргументи. Комисията е много амбициозна по отношение на Зеления пакт. Ще бъде много амбициозна и по стратегията от фермата до трапезата, като се акцентира най-напред върху здравето на хората. Мога ли още един коментар да направя? Не е нещо конкретно, но според мен е важно. Ние трябва да работим в различни области. Комисарите, това, което се опитваме да направим, е да не работим в затворени сфери, а да работим заедно, за да можем да предлагаме стратегии и това е пътят напред. Бих искала също да коригирам казаното от мен. Комисаря Uh, for the endocrine disruptors uh, strategy. Също ще участвам в стратегията, свързана с нулевите емисии, е част от мандата на моя колега. Сега преминаваме към третия, последен кръг от въпроси от НП. Господин Алуковец има думата. Всяка година Четиристотин и 50 хиляди убийства. Полицията се организира, не може да преследва всички виновници но ракът убива около 10 милиона души в световен мащаб. Ние разполагаме с финансови средства, имаме организации и ние трябва да създадем една ефикасна система, повтаряме, ефикасна система за борба с, срещу рака. Трябва да имаме система за диагностициране на рака, за превенция на рака. Трябва да имаме общ достъп до най-ефикасно лечение. Защото иначе никой няма да ни прости бездействието. Говорим за онкологични въпроси вече от години. Една трета от хората тук може би ще са сред жертвите на рака. Не зная дали да ви благодаря, казва председателят, за този конкретен коментар от ЕКР. Господин Доч, благодаря. Очаква се публикуването на стратегията от фермата до трапезата. Многократно е говорено вече за намаляване на използването на пестициди, за подобряване на здравето на животните. Различни ограничения се налагат. Въпреки това, хранително-фурсовия сектор има доста потребности. Има също разочарование сред селските стопани. Например, в Екстрамадура има много брожение, съвсем основателно. Стратегията няма да се реализира, ако не се предприемат мерки. Затова нека да се вслушаме в исканията на селските стопани, не само на еколозите им. Вие вече го казахте, но отново искам да повторите как новата стратегия ще включи аспекти на търговската политика, за да не се допуска внос на стоки в Европейския съюз, които не отговарят на стандартите, които налагаме тук. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Колегата е специалист по онкология. Аз съм специалист по спортна медицина, така че ви приканвам да спортувате повече като начин да се борите срещу рака. Нездравословното хранене е един от основните рискови фактори. Европа затластява, става все по-болна. Планът за борба срещу рака, както и стратегията от фермата до трапезата, са мерки за спасяване на живота. Потребителите вземат бързо своите решения, когато решават какво да купуват, така че обозначаването на хранителните съставки позволява на потребителите да вземат бързо и просто своето решение. Шест държави членки направиха препоръки които имат повече от половината от е, населението на Европейския съюз, е, така че има е, широко приемане на този подход от страна на потребителите. Затова въпросът ми е какво можем да очакваме всъщност, извинете, кога можем да очакваме на оценката за при, пригодността на регламента, свързан с здравните и хранителни твърдения върху етикетите. Господин Федерли има думата. Вие накратко споменахте, че в стратегията от фермата до трапезата се предвиждат конкретни мерки. Ние в резолюцията по Зеления пакт в два параграва настояваме да се направи повече за подобряване на здравето на животните и всички политически групи подкрепиха това предложение. Предприехме също добри мерки и по ветеринарните медикаменти в предходния мандат. На второ място, относно рака. Има голяма аномалия, ако погледнем колко много души в Швеция, например, и други страни умират от тютюнопушене. От НП. Натали. Благодаря. Госпожо комисар, искам да се върна на недостиг на медикаменти. 90% от активните ставки се произвеждат в Азия. Сега те имат завишени нужди там поради коронавируса. Какво ще се направи в Европа също и по отношение на личните защитни облекла и маски. Относно прозрачността и хармонизиране на законодателството на ниво Европейския съюз. Достъп до здравни грижи за всички граждани трябва да се гарантира. Трябва да се предлагат такива грижи в цели Европейски съюз. Какви срокове можем да очакваме създаването на информационна система за обмен на информация относно цените на медикаментите, на наличностите в всяка от държавите членки. От Гуе Николас. Благодаря, господин председател. Стратегията не е спомага производството на месо и млечни продукти. Може би нещата ще излязат по-различни накрая. Има свръх потребление на тези продукти. Сега се говори за устойчиви системи за хранене. В презентацията по стратегията беше казано, че намаляването на отглеждането на животни ще доведе до обезлюдаване на някои селски райони. Това не е ли малко пресилено? Има също проблеми с отглеждането на монокултури. Трябва да се определят устойчивите нива на поголовието, какво ще се направи за справяне с проблема с прекаленото консумиране и с завишеното производство на месо. Добър ден, госпожо комисар. Благодаря за компетентната работа. Освен, че споделям тревогата за Нутрискор, имам няколко въпроса. Първо, как можем всъщност ние настояваме за, за ограничаване на пестициди, а внасяме хранителни стоки от страни, които не спазват нашите стандарти. Второ, Европейския план за борба срещу рака. Аз съм очудена като лекар как може Европа да се бори срещу рака и заедно с това да е готова да търкува с химикали, които са мутагенни, канцерогенни. И накрая искам да ви попитам какви конкретни мерки възнамерявате да предприемете, за да осигурите достъп на най на гражданите в най-затруднено положение до лекарства и здравни здравно обслужване Елеонор Еви. Благодаря. Ако комисията действително иска да промени начина на производство и консумиране на храни, тогава трябва да сме по амбициозно по отношение на стратегията от фермата до трапезата. Що се отнася до животновътството, не трябва да споменавам всички данни за това как това се отразява на загубата на биологично разнообразие, как се отразява на почвите и прочие. Нещо по-тясно свързано с вашия портфел е темата за антимикробната резистентност. Това се дължи на внасянето на някои продукти от други страни, където се използват антибиотици. 1,6 подписа бяха събрани за гражданска инициатива с настояване да се спре използването на клетки в отглеждането на животни. Всичко това е, е свързано с хуманното отношение към животните. Комитета на регионите. С това приключвам. Становището си по ОСП подкрепя постепенното премахване на използването на клетки. Така че имаме уникалната възможност да се промени законодателството в областта на хуманното отношение към животните и да се спре употребата на клетки в животновътството. Председателят трябва да напусна, за което се извинявам. Ще бъда заместен от първия заместник председател. Благодаря ви за вашето участие. Остават още десетина минути за отговор на поставените въпроси. Thank you very much. Благодаря ви много. Ще отговарям не точно в реда, в който бяха поставени въпросите. Аз се вслушвам в това, което казват фермерите. Те се нуждаят от това. Ние трябва да ги подкрепим в този преходен етап. Трябва да им помогнат, помогнем да намерят альтернативи, подходящи за тях – трябва да работим с тях и вече го правим, що се отнася е, до тяхното образоване, така че да могат да използват е, устойчиви форми на земеделие. Е, също предлагаме финансови стимули, за да можем да ги привлечем на наша страна в този процес. В стратегията от фермата до трапезата залагаме конкретни цели за използването на пестициди и за риска от използването на пестициди. Така че това трябва да е пределно ясно. Хранителните отпадъци. Този въпрос беше споменат в контекста на диетите, здравословното хранене. Считам за важно да видим по какъв начин е, ще се отнасяме към хранителните отпадъци. Живеем в времена, в които не всички хора имат достъп до здравословни храни в Европейския съюз, също времено ние изхвърляме големи количества храни. Това трябва да се отчете в стратегията ни. Трябва да видим какви модели на устойчиво потребление могат да се въведат. Трябва да говорим за здравословното хранене. Всичко това е част от превенцията оценката на пригодността. Тя ще бъде осъществена в същото време, както стратегията от фермата до трапезата. Относно хуманното отношение към животните, даваме се сметка, че това е приоритетен въпрос. Ние ще преразгледаме законодателството до края на 2020, за да видим дали е необходимо нещо да се промени и какво точно трябва да се промени липсата на медикаменти. Не можем да говорим за една единствена причина. Нещата са сложни, тъй като когато говорим за достъпа до медикаменти, трябва да видим финансовата им достъпност, цените, наличността, но цените са в правомощията на държавите членки. Освен това, през последните години разглеждаме стратегиите, например, по отношение на законодателството, свързано с медикаменти за редки заболявания и за педиатрични заболявания. Има много възможности да се осъществи промяна. Държавите членки трябва да работят съвместно, за да се гарантира по-добри цени, по-добро възстановяване на разходите – до 2020 ще излезем с стратегия в областта на фармацевтиката. Искам тук да спомена също, и това е нещо свързано с, коронавирус и с личните защитни облекла. Държавите членки искат да има съвместно доставяне на този тип оборудвания. Относно Нутри Скор, доклад на комисията се очаква. Сега се прилага доброволно, но трябва да преминем към хармонизиране и ние ще излезем с предложение по този въпрос. Относно клетките, мисля, че през септември ще ще бъде внесен тази петиция. Не зная какво ще бъде отношението на комисията, но ще погледнем на въпроса много сериозно. И на последно място, но не е по значение, аз ви чух, когато говорихте за смъртните случаи, за 400, над 400-те убийства, хиляди убийства не зная точно каква връзка искате да направите с рака. Зная, че се стигматизира доста често рака, но това е заболяване, с което трябва да се справим съвместно. Ние трябва да работим най-вече по превенцията, да направим така, че да обърне внимание на всички аспекти, които откроихте днес, тъй като превенцията не може да бъде само в една сфера на здравеопазването. Тя трябва да обхваща всичко. Трябва да се гледа на това хоризонтално. Когато говорим за стратегията от фермата до трапезата, ще има области, където превенцията ще се отрази на стратегията за борба срещу рака. Когато говорим за медикаменти, ще говорим отново за това. До 2020 казахме, че ще излезем с стратегия в сферата на фармацевтиката и това също ще се отрази. Не зная дали поради погрешен превод ми беше казано, че използвам страшна терминология, когато говоря за рака. Не, ние трябва да гледаме на това позитивно, иначе няма да стигнем до промяна. Благодаря ви много за поканата да бъда днес тук. Much, Благодаря ви много, госпожо комисар. Да, ще трябва да решим въпроса с терминологията. Може би трябва да го направите двустранно. Благодаря ви, госпожо комисар, за ясните отговори. Мисля, че отговорите почти на всички въпроси и ние високо ценим този факт. Мисля, че целият парламент и особено тази, тази комисия очаква предложението относно стратегията от фермата до трапезата, която трябва да се публикува през март. Така че извън микрофона беше казано, че трябва да продължи натиска. Ние като Комисия по околната среда и здравеопазване ще направим това, което е необходимо от наша страна. Благодаря ви много за участието. Ние ще продължим работата. Моля ви да се върнете отново в тази зала в 2.30. Ще започнем с гласуване и избора на